Euh, Уважаеми колеги, надявам се, че всички са по местата си. Преминаваме към гласуването. Започваме с доклада на господин Шолц. Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Молдова. Защитна класа и механизъм за недопускане на заобикалянето на мерки. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към гласуване по доклада на господин Лансбергис. Споразумение за асоцииране Европейски съюз Грузия. Господин Лансбергис иска думата. Доколкото разбирам, не мога да го видя. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Грозия е, може би, най-напредна в прилагането на реформи, свързани с споразумението за асоцииране и либерализация на визите. Силна подкрепа на населението там има за Европейската каза. 68% искат да се присъединят към Европейския съюз и искат демократично развитие за